НП, от НП постъпи заявка за номиниране на делегация. Списъкът ще бъде публикуван в протокола от това заседание и ако до края на сесията не постъпят възможности,